Със сигурност недостатъчно. Благодаря. Комисар Хан има думата за отговори. Е, Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, Европейския комисар приветства очакваното приемане на резолюцията посветена на Босния и Херцеговина. Още веднъж държа да поздравя докладчика господин Преда за неговият изключително качествен доклад. Благодаря също така и на всички останали членове на Европейския парламент, които допринесоха за изготвянето на доклади и взеха участие в днешния дебат. Показахте, че много се вълнувате от бъдещето и особено много от европейското бъдеще на Босна и Херцеговина. Европейската комисия ще вземе предвид позицията на Европейския парламент, включително и становищата изказани днес. Особено съгласни с гледната точка на парламента, че властите, че институциите след изборите през 2018 година трябва да бъдат сформирани възможно най-бързо и да продължат с очакваните реформи за подготовка на пътя към присъединяването към Европейския съюз. И това е една от основните задължителни предварителни условия за започване на преговори с Босния и Херцеговина. За това обаче трябва да получим отговори на въпроси, които сме задали. Освен това си отбелязвам призивът към Босния и Херцеговина да гарантира доброто функциониране на споразумението за асоциация и стабилизиране и да се поднови работата на Междупарламентарният комитет възоснова на разпоредбите на споразумението споразумението. Ще повдигна този въпрос с родителите на Босния Херцеговина, а Европейската комисия ще преразгледа разпоредбите на споразумението заедно с Босния Херцеговина при следващото си становище. И накрая държа да подчертая, че Европейската комисия няма да пожали усилията си за да съпъсва Босния Херцеговина по, по пътя на страната към Европейския съюз. Госпожа Малетич и други споменаха колко е важно да се установят и да създават нови възможности за финансиране. Разбира се, Европейската комисия ще държи, ще ви държи в течение през едните няколко месеци за случващото се в Босния и Още веднъж ви благодаря за подкрепата. Е, благодаря, комисар Хан. Думата има министър Чамба. So, thank you so much and I think благодаря ви. Нека още веднъж изразя благодарността ни за чудесната работа на докладчика, както и за подкрепата от страна на Европейския парламент. Румънското председателство на съвета нареди сред приоритетите си поддържането на добри отношения с страните от Балкана. Ще направим от региона на Балканите, извинете, ще направим всичко възможно, за да ги подкрепим по пътя им към Европа. Ще направим това по отношение на всички страни от Западните Балкани. Разбира се, те от своя страна трябва да осъществят реформи. В Босна и Херцеговина трябва в спешен порядък да се подобрят структурите на управление на всички нива ще трябва да се работи и за осъществяването на реформите. Аз съм готов да посетя Сараево. Представители на председателството ни са готови да посетят всички страни от Западните Балкани преди много важните разисквания в съвета през юни. Една от проявите, едно от предизвикателствата, пред които сме изправени, е помирението в региона. Ще проведем проява посветена на тази тема, като ще поставим акцента върху младеща. Ще говорим за това колко е важно да се преодолеят разделенията в региона. Благодаря ви за вниманието. Благодаря господин министър Чамба. Думата има докладчикът господин Преда за две минути. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми господин министър. Ще започна с предложението на министър Чамба. Смятам, че това е прекрасна инициатива. Нека да работи, нека да разговаряме с партньорите в Босния Херцеговина и да видим как може да се постигне напредък към Европа. Защото, както стана ясно и днес, дебата с Босния Херцеговина се разпръсна във всички посоки включително и колегата кой, Ертрич, който включи Стар Трек в дебата. Колегата от Гърция говореше за пристанището в Насолоно, което е дадено на НАТО. Аз искам да го опитам, защо пристанището на Пира е в ръцете на китайците, ако трябва да говорим за сериозни въпроси. Но Темата за Босния Херцеговина засяга е една от страните на Западните Балкани, една европейска държава и благодарение на дейностите и на усилията положени от приятелите ни от Харватия 95% от хърватите, живеещи в Босния и Херцеговина, вече имат европейско гражданство. И няма друга държава, която да е по-близка до Босния и Херцеговина, но може би е крайно време хърватите да спрат да мислят само за хърватите, и ще започнат действително да подкрепят Босния и Херцеговина по пътя към интеграцията, когато започнат да се вълнуват и да говорят и за останалите жители на Босния и Херцеговина, не само за хърватите, а към колегите ни от либералите, мога да ви кажа, проявете малко повече а, инициатива. И вие, и социалистите, намерете партии от Босния Херцеговина, които станат членове на вашите семейства. Как ще им помогнете, ако нямате контакти с тях и ако не говорите с а, а, вашите събеседници на място. Знам, че не е лесно, но ако искаме наистина да помогнем Босния и Херцеговина да стане част от Европейския съюз, трябва да минем от етапа на думите към етапа на действията. Благодаря ви за вниманието. Е Благодаря ви, господин Преда. Приключихме разискванията по тази точка. Гласуването ще се състои утре. Прекъсваме за две минути, след което ще продължим с дебатите за бъдещето на Европа. Il presidente. Председателят. Signor Presidente Господин председател на съвета на Република Италия, благодаря ви, че приехте поканата на Европейския парламент да изложите виждането си за бъдещето на Европа и виждането на италианското правителство за това бъдеще. Италия е сред страните основателки на Европейския съюз. Радваме се, че заедно с вас можем да поставим началото на дебати за значимите въпроси, които засягат 500 милиона души. Както знаете, парламентът проявява голяма ангажираност по отношение на редица теми от голям интерес за гражданите. Ние искаме да сме демократичният център на Европа. Европейският парламент е единствената европейска институция, избрана от гражданите. Борихме се много усилено за увеличаването на бюджета на Европейския съюз от 1,1% на 1,3%, като поставихме акцента върху собствените ресурси. Опитахме се да очертаем и своя ясна позиция по въпросите свързани с миграцията. Парламентът отстоява идеята за повече инвестиции на африканския континент с цел справяне с първопричините на проблема. Що се отнася до бежанците, преди няколко месеца Европейският парламент прие своето предложение по въпроса. В момента то се обсъжда от съвета. Обръщаме се към съвета с призив да приеме един текст, който може да намали натиска най-вече върху южноевропейските страни. Там проблемът с бежанците стои с особена сила. По въпроса за Брексит, Европейският парламент настоява за опазването на правата на европейските граждани, живеещи в Брюксел. Гласувахме също така за значително увеличаване на финансирането за общоевропейска инфраструктура. Целта е да се насърчи растежа. По отношение на външната политика наблягаме на необходимостта от обща политика в областта на отбраната. Изискахме също така от държавите членки да признаят временния президент на Венецуела като се позовахме на Венецуелската конституция. Ще се спра и върху един последен момент, свързан с работата на парламента. Той е включен и в програмата на вашето правителство Искаме парламентът да има повече правомощия за законодателни инициативи, като всички парламенти в света. Искаме също така да имаме правомощия за разследване. Те са закрепени в договорите, но все още не сме имали възможност да ги упражним. Сега ще ви дам думата, за да ни изложите вижданията на италианското правителство за бъдещето на Европейския съюз. Благодаря. Междувременно можете вече да се записвате за процедурата за спонтанни изказвания. Ще приключим с включването на имена в списъка, когато приключи изказването си господин председателят на съвета на Република Италия. Уважаеми господин председател Таяни, уважаеми господин заместник председател Катайнен, уважаеми госпожи и господа евродепутати, госпожи и господа за мен наистина е чест да съм днес тук сред вас. Казвам го искрено. За мен е чест и удоволствие да изложа пред вас виждането на италианското правителство за бъдещето на Европейския съюз. Що се отнася до усилията, които се полагат на европейския континент, нека отдадем дължимото на Антонио Мегалици, един италянец, който твърдеше, че е влюбен в Европейския съюз. Преди два месеца той бе убит по време на терористичен акт тук в Страсбург. В един глобализиран свят, в който економиката като че ли надделява над политиката, над правото. В един свят, в който Икономическите избори могат да окажат много силно въздействие върху живота на гражданите ни. При това избори, които се взимат на километри от тук. Трябва да помислим за това каква роля може да изиграе Европейският съюз. При това трябва да имаме предвид, че отделните държави, държавите членки на Европейския съюз не са в състояние сами да се изправят пред сложните световни предизвикателства. Нашият общ европейски дом се намира в, на особено критичен етап от своето развитие, като че европейският проект вече не е движеща сила. Ние, представителите на институциите, сме изправени пред предизвикателство, що се отнася до функциите до работата ни, тъй като сме изправени пред изключително значими проблеми. Европейският съюз е преминавал и през други такива критични фази и от тях знаем, че трябва заедно да положим усилия, да проявим силно чувство на отговорност. Изправени сме пред задачата да дадем нов тласък на европейския проект, да си извоюваме доверие трябва да работим за повече устойчивост на ниво Европейски съюз, за повече ефикасност и за по-голяма надежност. Изправени сме пред нови, сложни предизвикателства, които изискват визия и понякога и творчески подход. Преди всичко трябва да сме наясно в лицето на тези предизвикателства каква е нашата мисия в световен мащаб. Предизвикателствата, пред които сме изправени, са свързани с принципни въпроси каква Европа искаме, от каква Европа имаме нужда, как възприемаме себе си и каква представа създаваме за себе си. Тези въпроси изискват много големи усилия, за да им намерим отговор. Трябва също така да сме колкото и се може по-искрени. Работим за европейските граждани. Тяхната воля е най-върховният израз на европейския суверенитет. Всички ние заедно трябва да сме преди всичко граждани. Европейският народ. В историята на Европейския съюз ни е свързвала обща съдба отвъд правните разпоредби по пътя на създаването на тъй наречената европейска нация сме се намирали на много значими етапи. В миналото сме били изправени пред разделения, пред конфликти, които са водили до голямо многообразие на ниво идентичност, култура и на ниво езици. Европейската общност, освен това, е била винаги и възможност за много активен обмен на ниво култура, на ниво правни разпоредби. Винаги сме черпили опит от различните системи в отделните държави. Дадохме възможност също така на гражданите на различните държави членки свободно да се движат на територията на Европейския съюз. Европейският съюз се превърна в едно единно правно пространство. Правото на свободно движение е едно от най-значимите постижения в процеса на европейската интеграция. В момента Особено като имаме предвид национализма и популизма в края на 19 и края на 20 век. Ако имаме предвид омразата надигнала се тогава, която доведе и до два много тежки световни конфликта. Европейците, най-вече младите европейци, не искат да се откажат от това свое толкова важно право на свободно движение. Благодарение на това право имаме възможност да обменяме опит на ниво култура, на ниво професионална дейност. Във все по-голяма степен се изгражда една обща идентичност, в рамките на която има различни възможности за участие. Освен това, усещането за тъй наречената европейска нация бе създадено и по пътя на развитието на правните разпоредби. Бе създадена през изминалите години една обща правна култура, която бе от изключително голямо значение за изграждането на тъй наречения европейски демос. Изключително важна във връзка с това е работата на Европейския съд и на Европейския съд по правата на човека, които работиха в тясно взаимодействие с националните конституционни съдилища. Така бе създадено едно общо европейско правно стопанство, пространство, в рамките на което се защитават правата на гражданите чрез една високо развита система за опазване на основните права на гражданите. Тази система се основава на едно наше общо конституционно наследство. Тази система, развита и по пътя на съдебната практика, е неразривна част от общата правна традиция в Европейския съюз. Тя е завоевание на човечеството и допринася също така и за колективната ни представа за нас като европейски граждани. Тя създава у нас усещането за обща съдба, за една общност, която участва в един ползотворен цивилизационен процес. Въпреки всичко това, все още не сме действително един народ. Нямахме коража да създадем един приобщаващ проект, който да надхвърли рамките на риториката и да доведе до създаването на един истински европейски демос – от 1989 година насам няма политическа визия за Европейския съюз. Няма виждане за бъдещето ни в дългосрочен план. Без една такава визия, всяка една мечта бледнее, потъва в бюрократична рутина. Няма наистина революционна визия, така, такава каквато съществуваше след Втората световна война. През изминалите 30 години европейското управление поради това се свеждаше само до економическия аспект. Перспективите ни за развитие се основаваха на тенденциите на либерализацията. бе ограничено регламентирането в основни икономически сектори, бяха ограничени също така и възможностите за социална закрила, което доведе до повече неравенство най-вече по време на економическата криза. В рамките на европейското управление бе проведена много строга политика за ограничаване на държавния дълг по силата на много строги параметри. Освен това се сви силно и потреблението, което се отрази изключително отрицателно върху социалната сфера. Европейската политика в лицето на една безпредседентна економическа криза се оттегли и имаше опасност полека-лека да загубим контакт с народа, да се стигне до една непреодолима, не само географска пропаст между Брюксел и периферните части на европейския континент. Но политиката си върна своята представителна и легитимираща функция. Въпреки това обаче се струваше на гражданите далечна, като политика на олигарси. Политологът Ян Желонка заяви, че политиката се превърна в един бюрократичен параметър, зад който стоят световни, дори някакви мистериозни сили. И мисля, че трябва да си припомним, че една политика, която служи на икономиката, не изпълнява същинските си функции. Забравила е за изначалната си мисия. В момента се намираме на решаващ кръстопът в историята на Обединена Европа. Трябва да вземем решения, които ще са от изключително значение за бъдещето ни. Европейският народ изисква от нас най-накрая да се вслушаме в гласа му. Изисква решаващи промени в начина ни на работа и в гледната ни точка. Това е една изключително добра възможност да наваксаме загубеното време, да обърнем процеса на все по-голямо нарастване на пропаста между управляващите и управляваните. Този процес е белязан от мълчание, от безразличие. Не бива да се страхуваме от конфликтите. Трябва да покажем, че сме в състояние да ги управляваме. Не бива да реагираме на промените с стерилен консерватизъм дори напротив, ще трябва да дадем възможност за конфликт. Конфликтът трябва да намери своето проявление по демократичен път и да се превърне в двигател, в източник на новаторство, дори с риск да се откажем от някои свои сигурни и установени модели. Но тези модели на развитие и растеж не са приспособени към новите предизвикателства обедняват хората в градовете, самотни са, обезверени са. И това са емоции, които пренебрегваме. И ако ги пренебрегваме, може да се стигне до непредвидими последици. Това показва случващото се в някои европейски държави. Според мен, популизмът на 21 век ни налага радикално да преосмислим формите, и институциите, които характеризираха реда през последните 30 години. Трябва в спешен порядък да постигнем истински обрат, да се върнем към изначалното, към основните принципи, на които се основава европейската мечта. В една такава Европа ще трябва отново Европа да се превърне в двигател. Не бива тя да откликва само на интересите на отделни държави членки. В геополитически план се наблюдават бързи и постоянни промени. Изключителна е динамиката в геополитически план. и се наблюдава също така нарастване на някои сили, въпреки че все още нико, нито една от тях не може да се наложи окончателна. Би ми се искало при това положение Европа да говори с един глас трябва да намери тя своето място и в съвета за сигурност на ООН. За постигането на тази цел Европейският съюз трябва да работи координирано и да говори с един глас. Необходим ни е един силен и амбициозен Европейски съюз, който да действа съгласуван. Той е необходим, ако иска да си взаимодейства по-добре с държавите членки. Както казах и пред италианския парламент, вярваме в трансатлантическото сътрудничество. Трябва да продължим да работим по тази линия, за да опазим и стратегическия аспект на ценностите ни. Трябва да се съсредоточим най-вече върху ценностите, които ни обединяват, за да предотвратим различия. Една силна Европа, освен това, е необходима и в рамките на диалога ни с основните сили в световен мащаб. Русия и Китай са част от всяко едно решение на основните международни кризи, включително и унези, които са в близост до европейските граници. Европейският съюз трябва да започне отново диалога с Русия и Китай. Не бива да се поддаваме на иллюзията на политическия изолационизъм. Трябва да работим за това да ангажираме двете страни, но всяко едно отношение. Но как може да постигнем една такава силна Европа? за която всички сме съгласни, че е необходима. Трябва да продължим по пътя на интеграцията на европейската отбрана. Трябва да работим за изчерпването на пълния потенциал на постоянното структурирано сътрудничество. Една обща европейска отбрана не е в противовес на НАТО. Тя дори може по полезен начин да допълни работата на НАТО. Европейският съюз ще покаже по този начин, че може да гарантира повече сигурност за гражданите си. Не бива да забравяме, че ако Европейският съюз иска да играе роля на световната сцена, ще трябва да поддържа и силни връзки в областта на отбраната и сигурността с Обединеното кралство и след Брексит. Основна предпоставка за една силна в световен мащаб Европа е да се гарантират най-вече солидарност и сближаване. За целта всички държави членки трябва заедно да поемат отговорност. Справянето с економическата и финансовата криза и миграционната криза са показателни за това, че трябва отново да си извоюваме доверието към Европа. Принципите на Европа не бива да стават жертва на разделенията между държавите членки по отношение на значими теми, които трябва да са неделима част от европейския дебат а, има разделения, включително и в двустранен план. И това показва, че Европа не е в състояние да предложи решения. И именно тази неспособност за предлагане на решения не дава възможност на европейския проект да се превърне в двигателна сила късно започнахме работа по миграционния въпрос. Той се върна на дневен ред в Европейския съюз благодарение на Италия. Европа не може да продължи да работи за справянето с миграционните потоци в условия на извънредна ситуация. Трябва да се гарантират стабилност и ефикасност. Припомням ви, уважаеми госпожи и господа депутати, един призив, с който излизам на всеки Европейски съвет, неформален или не. трябва да се приложат напълно заключенията на Европейския съвет от 28 юни миналата година. Необходима е европейска стратегия, в рамките на която да има правилни приоритети. В, <clears throat> трябва да се работи също така върху първичните движения. В противен случай никога няма да се справим с вторичните. Онези, които акустират на брега на, е, по бреговете на Европейския съюз, пристига в Европа. Алдо Моро ни припомни, че никой не може да избере между това дали да е в Европа или в Средиземноморието, тъй като Европа е в Средиземноморието. Трябва да си припомним това, за да приложим правилния подход към миграцията. В момент, когато е заложена на карта европейската сигурност. За това трябва да подпомогнем Африка, както и политическия процес в Либия. Италия е убедена в това, че Средиземноморието е от основно значение за бъдещето на Европа. Това показа посещението ми в Тунис и Алжир миналата година. Показа го и конференцията в Палермо от ноември миналата година. Посетих освен това Марокко. Всички тези действия са част от комплексната стратегия на Италия, която се стреми да внесе своя динамичен принос за справяне с кризата в допълнение към усилията на света и на Европейския съюз. Това е от интерес не само за Италия, но и за цяла Европа. Европа трябва да отправи поглед отвъд Средиземноморието. Трябва да работи за финансирането за Африка. В противен случай може да се намалят миграционните потоци в краткосрочен план, но не и трайно. Освен това, трябва да работим заедно и за връщанията, както и за политиката за развитие. Усилията на италианското правителство в Африка се вписват в този подход. Аз самият го следвам с особено голямо убеждение – Надяваме се, че и Африка ще може да преживее своята пролет. Ако Европа иска да бъде отправна точка, включително и по отношение на ценностите, тя трябва да работи за нов подход към проблемите на Африка. Трябва да възприеме нов модел за сътрудничество на принципа партньорство между равни. Така ще има повече възможности, но и повече отговорност и за двете страни. Не можем да си затворим очите пред факта, че мнозинството от населението на Африка жени, мъже, деца живее при антихуманни условия, в условия на бедност, въпреки богатите природни ресурси, с които разполага този континент. Не можем да си затворим очите пред факта, че в по-голямата си част потреблението в африканската економика се разпръсва в изкуствено създадени финансови структури и че от него се възползват трети страни. Радвам се, че Европейската комисия призна значимостта на Африка. Благодаря на Жан-Клод Юнкер за убедителните му действия в това отношение. Те са важни за бъдещето ни. Трябва да признаем, че Африка е от приоритетно значение и това трябва да бъде подплатено с адекватни финансови ресурси, както и с нови възможности за действие. Европа трябва да изготви списък на най-добрите практики, да заложи на един модел на сътрудничество, който наистина да се основава на устойчивост и равнопоставеност. Що се отнася до миграционната криза, трябва да помислим и за следващата многогодишна финансова рамка 2021-2027. Европа трябва да разполага и с стабилни финансови инструменти и механизми, ако иска да управлява миграционните потоци в страните на происход и транзит. Изключително важно е да се обърне политическо и економическо внимание и на трите средиземноморски маршрута. 6 милиарда евро бяха заделени за споразумението с Турция. Доверителният фонд за Африка обаче няма достатъчно финансиране. Липсват поне 500 милиона евро в сравнение с първоначално поетия ангажимент. Не може да си въобразяваме, че ще решим миграционната криза, като охраняваме само морската си граница, подсилвайки Фронтекс по отношение на човешките ресурси. Не може да управляваме. Миграционните потоци не се управляват сами. Както бе казано и на съвета през месец юни, трябва да се включат всички 28 държави членки. Предложението за реформиране на Дъблинския регламент, приета от Европейския парламент, не е устойчиво в настоящата ситуация. Повечето държави членки, за съжаление, не са готови да участват в автоматичен задължителен механизъм за проява на солидарност но въпреки това заключенията на съвета от 28 юни, които залагат на принципите на договора за Европейския съюз, трябва да бъдат приложени сега. Става дума за хора, които страдат. Затова и трябва решително да се борим срещу незаконно превеждащите хора през граница. Онова, което те вършат, застрашава сигурността ни. Обидно е също така и за човечеството. Нека не залагаме на националистическата, на регионалистичната логика. Нека изградим една Европа, която зачита собствената си сигурност и човешкия живот. Държавите членки трябва да полагат общи усилия. Не бива да се прави разделение между държави и региони. Това въжи и за доизграждането на економическия и паричен съюз, особено в момент, когато развития в търговията в световен мащаб поставят на карта развитието на европейската икономика. Трябва да се вслушаме в онова, което казват Италия и други южноевропейски страни. Призоваваме за ефективно сближаване, така че да не се загърбва растежа в името на строгите икономии. Италианското правителство прие своя закон за бюджета за 2019. Този закон е устойчив, по-скоро в социален план. Структурните реформи не бива да се превръщат в сизифовски труд, който да води до социално разделение и да задушава економическия растеж. Нашият закон за бюджета е насочен към растеж и стабилност. Искаме да гарантираме възможно най-добро бъдеще на изоставените граждани, които спешно очакват от италианското правителство промени. Едновременно с това трябва да се даде импулс на публичните инвестиции. И така трябва да се внесе динамика в една економика, която играе централна роля в Европа. Економическото управление в Европейския съюз трябва да гарантира растеж и устойчивост. В противен случай ще пропуснем една добра възможност за растеж. Имам предвид плана Юнкер. Това е едно конкретно действие – което показва, че е необходимо да се правят публични инвестиции. Но какво означава да загърбим строгите економически политики. Това не означава, че се отказваме от строгите финансови правила. Означава просто, че тръгваме по пътя на устойчивостта и растежа. Радвам се, че Жан-Клод Юнкер наскоро говори за гръцката криза и призна, че може би тогава не е трябвало да има толкова строги бюджетни икономии. Да се надяваме, че след години някой ще се извини за това, че не е имало достатъчно социална Европа или че миграционната криза не е била управлявана добре. Изправени сме пред риск да нямаме възможности за бъдещето си. Затова трябва смело да инвестираме в младите, в новаторството. Трябва да насърчаваме публичните инвестиции в тези области. Не бива да гледаме само на критерии като дефицита или бюджета. Устойчивият уравновесен социален напредък е и принцип, който е залегнал в Маастрихтския договор. Той е препотвърден и в договора от Лисабон, но заложените там принципи все още в никакъв случай не са реализирани. Европейската комисия и Европейската централна банка осъзнаха някои от недостатъците в европейските структури. По време на срещата на върха през декември миналата година бе създадена група на високо равнище, която да проучи възможностите за европейска схема за гарантиране на депозитите и за ДУП и изграждането на Европейския банков съюз. По отношение на банковата криза бе постигнат напредък. Промените в правилата за оздравяването на банковите институции допълни вече създадените инструменти. И това ще допринесе за повече стабилност на банките в Италия и в Европа. Съгласно договора от Маастрихт се предвиждат задължения за конвергенция дългът на отделните държави не бива да е над 60% от БВП. Предвиждат се за целта национални действия. Но въпреки усилията на комисията, положението продължава да е тежко, както стана видно и в Италия. Стигна се до много тежка криза, включително и финансова. За да се справим с подобни проблеми по ефикасен начин са необходими общо европейски инструменти. Благодарение на тези инструменти ще можем да се изправим заедно пред кризата, като поемем своята отговорност и проявим солидарност. Недостатъчната проява на солидарност в Европейския съюз показва и защо Европа се затруднява при гарантирането на повече справедливост. Новите европейски структури трябва да са насочени най-вече към борбата срещу безработицата и насърчаването на растежа. Трябва в общо европейски план да се работи в тези две области. Трябва да отправим смело послание, най-вече в борбата срещу безработицата. Така няма да се стига до националистически залитания има разлики в процента на младежката безработица между по-силно и по-слабо развитите региони. Тази разлика се увеличава по-облагодетелстваните региони твърдят, че от европейските политики проистичат повече разходи и са против тях, а по-необлагодетелстваните региони няма да могат да постигнат качествен напредък, ако са оставени да се справят сами. Една по-ефикасна и по-солидарна Европа трябва да е сред целите на следващата МФР. Трябва да се възползваме от преговорите за нея, за да постигнем тази цел, най-вече като се имат предвид огромните предизвикателства пред Европейския съюз. Трябва да се постигне адекватно равновесие между новите приоритети, като миграцията, растежа, инвестициите и традиционните политики, като кохезионната политика и ОСП. По тези политики трябва да се предоставя и в бъдеще пълно финансиране, тъй като те са от решаващо значение в социално-економически план. Изправени сме и пред много други предизвикателства, с които трябва да се справим. Трябва да полагаме усилия за по-справедлива световна търговия рамките на която се предоставя повече закрила на потребителите. Освен това, трябва да създадем и възможности за решителни действия в световен мащаб за борба срещу климатичните промени. Тук трябва да продължим да играем важна, водеща роля. Трябва да изиграем водеща роля при опазването на старите нови права, най-вече в века на цифровизацията. Европа може да стане източник на сигурност, като поставим акцента върху новите заплахи, като, например на ниво кибертехнологии. Господин председател, госпожи и господа депутати, ще се върна към онова, което казах в началото. Каква Европа искаме? От каква Европа се нуждаем, за да гарантираме на гражданите бъдеще, което да отговаря на изминалите 60 години. Години на мир и благоденствие, гарантирани от Европейския съюз. И ще дам същия отговор, който дадох и в началото. Европейският съюз трябва да е близо до европейските народи. През 21 век Европейският съюз трябва да работи по проект, изхождащ от народа и предназначен за народа трябва да се подсилят в това отношение правомощията на Европейския парламент, като законодателните му правомощия и правомощията му за разследване. Това трябва да се направи, тъй като Европейският парламент е единствената демократично легитимирана европейска институция. Парламента трябва да работи за повече отчетност по отношение на останалите европейски институции. Парламентът трябва да изиграе решаваща роля по отношение на промените в Европа. Бяхме свидетели на значими от е, в исторически план събития, които доведоха до промени в геополитическото равновесие в Европа. Директната демокрация в Европа и прилагането на нейните принципи са изключително важни за възстановяването на доверието на гражданите. Изключително е важно да се начерта един европейски сценарий, с който да преодолеем разочарованието на гражданите. В продължение на много време, например, политиката не можа да даде отговори на наболелите въпроси на италианските граждани. Трябва да има промяна там, трябва да има и промяна в европейската политика чрез адекватно представяне. И ако някой поставя под въпрос всички тези принципи, нека помислим за Брексит. Изправен пред това предизвикателство, Европейският съюз показа, че може да прояви солидарност и единение, да отстои успехите на 60 години европейска интеграция. Ако се замислим, става дума за безпредседентен епохален процес, който трябва да бъде управляван по контролиран начин, като винаги поставяме акцента върху опазването на социалната тъкан, върху правата на гражданите и опазването на икономиката ни от негативни последици от Брексит. Трябва да сме смели и да проявим решимост – за да стане ясно какво не работи добре, включително и на ниво учредителни договори. Трябва да се противопоставим на центробежните сили водещи до разделения в Европейския съюз. Да се борим срещу разочарованието от Европа. Ако искаме Европа да продължи да е нашето общо бъдеще, думите трябва да бъдат последвани от дела. Трябва да тръгнем заедно по пътя към една нова Европа. Европа на гражданите, една по-солидарна, по-справедлива Европа. Това е единствената Европа, в която заслужават да живеят гражданите днес и утре. Благодаря ви, господин председател на съвета на Република Италия. Преди да дам думата на първия заместник председател на комисията, господин Катайнен, Нека кажа колко е важно за нас участието и на държавите членки при подсилването на правомощията на Европейския парламент. А що се отнася до миграцията, трябва да се положат допълнителни усилия на следващия съвет, за да се приемат предложенията на парламент. Вероятно ще са необходими някои компромиси във връзка с реформирането на дъблинската система. Мисля, че казвайки това се изказвам от името на всички колеги тук в залата. Господин Катайнен. Господин премьер, уважаеми колеги, Италия има специално място в Европейския съюз. Тя е там от самото начало и помага да оформим съюза като такъв във всеки един момент. Те помогнаха да сформираме мечтата за свободна, независима Европа помогнаха да призовем враговете да се помирят и да се постараем грешките от миналото никога да не се повторят. А след войната италианските лидери останаха някои от най-ключовите фигури. И а, бяха положени основите на Съюза с 6 държави. Години по-късно в Рим лидерите на Европейския съюз отново се събраха, за да подновят ангажимента си. Този път а, държавите вече бяха 27 на брой. Защо го казвам? Защото специалната история на Италия е сред множеството а, причини тя да има специално място в Съюза. Европа се движи напред. И италианският народ е в нейното сърце. Искам да не забравяме това, когато работим за бъдещето си. За да бъде то успешно, Италия трябва да бъде силна, защото тя е в сърцето на Европа. Една силна Европа има нужда от силна Италия. Трябва да градим бъдещето си заедно, в солидарност и единство. Трябва да се борим заедно, а не едни срещу други. Трябва да си говорим помежду си, а не едни за други. Когато а, градим съюз на солидарност, трябва да започнем именно от Италия. Там започна работата си Европейския корпус на солидарността след а, трагичните земетресения през 60-те години. Хиляди доброволци а, помогнаха там, в района на Умбрия и други региони. 2 милиарда евро бяха средствата отпуснати по линия на Фонда за солидарност. Всички сме виждали снимки на млади доброволци от цяла Европа, които а, помагат да се възстановят прекрасните древни а, руини и църкви на Италия. Това са основите, на които е изграден нашия Европейски съюз и те трябва да останат такива и за бъдеще. Италия поддържа този дух а, през годините. Председателят а, Юнкер много пъти го е казвал – Италия е сред тези, които спасиха Европа в средиземноморската криза. Често сме прекалено бавни и не успяваме да реагираме на време и да помогнем на италианския народ. Наистина. Но пък от друга страна опитахме се да направим каквото можем. От началото на кризата с мигрантите – Комисията отдели почти 950 милиона евро, за да помогне. Това включва над 200 милиона спешна помощ за спасителни операции, както и за подобряване на приемните центрове. Беше оказана помощ и на институциите и хората, ангажирани в тях. Европа подпомага Италия. Не бива да забравяме и ролята на европейската гранична и брегова охрана. Спасяването на животи в морето е а, общо усилие и тук също имаме нужда от Италия за пореден път. Господин премьер, ясно е, че а, Европа трябва да прегърне различията а, в собствените си граници и да а, разчита на дългосрочни решения. Не можем да импровизираме. Много пъти изминахме от а, пика на тази криза. 700 хиляди живота бяха спасени в Средиземно море. Сега обаче трябва да приключим работата си и да завършим реформите на системата за обежище. Комисията свърши своята работа и постави предложенията си на масата. Трябва да вървим напред. Уважаеми членове на Европейския парламент, господин министър-председател, Европа е просперитет и солидарност. Трябва да защитим тези ценности заедно. Това означава, че ние трябва да решим